В такъв случай този протокол се приема за одобрен. И нека да ви кажа, че юридическата комисия по време на своето заседание, според член 3.3, представи господин Серджо Готиери, предложи господин Серджо Готиери да бъде да получи правомощия. Има ли някакви забележки? в такъв случай потвърждаваме правомощията му. Групата на